въпроси предлага тълкуване към приложение 16, 16 от правилника за вътрешния ред. Текстът ще го намерите на интернетната страница на пленарното заседание. Ако до следващото заседание няма възражение, това тълкуване ще въжи за прието. Според